колеги, мисля, че можем да започнем. Точка 9 от дневния ред. Е, да кажем добре дошла на Надя Калвиньо, министър на економиката и предприятията на Испания. Добре е, дошли, благодаря, че сте тук е, за економическия диалог с Испания. Госпожа Калвиньо има много важен портфел. Тя е начало на комисията от Министерството, която се занимава с економическата политика. Тя току-що пристига от заседание на Еврогрупата и Екофин, където са се обсъждали въпроси, които и нас ни интересуват. Ще направя своето съобщение по, този, по тези въпроси, след като приключи диалога с госпожа Калвиньо. Прогнозите за економиката са добри. Испания представи амбициозен бюджет с силен фокус върху социалното сближаване, иновациите и инвестициите. Сигурен съм, че тя ще говори за всичко това. Ние ще обсъдим с нея не само тези испански въпроси, но и други европейски теми, например за процеса на задълбочаване на економическия паричен съюз, който, както знаете, че, както знаете, тази тема е много важна за нас. Работим върху предложението на комисията Тук е и нашия докладчик във връзка с бюджета на страни, бюджетите на страните от еврозоната. Той също ще се включи в нашия разговор. Сега обаче е време да дам думата на вас за вашето встъпително изказване. След това ще преминем към въпроси от страна на нашите членове. Заповядайте. Благодаря ви много председателю Галтери, уважаеми членове на ЕКОН, дами и господа, уважаеми депутати. За мен е голямо удоволствие, че има възможността отново да бъда в, е, економически, в Комисията по економическите и парични въпроси, в е, която съм участвала многократно през годините. Това е било част от ежедневието ми и имам тук много приятели. За мен е, е чест, е, че мога сега да говоря за пръв път тук в качеството ми на министър на економиката и предприемачеството в Испания. Искам да благодаря за тази възможност, е, да благодаря за вашата покана. Освен това, тази среща се осъществява в един много подходящ момент. Правителството на Испания неодавна представи закона за бюджета за 2019 година, където са очертани приоритетите за следващата финансова година. Проекта за бюджет предвижда да се запази растежа в Испания през 2019 година с темпове, каквито според международни и национални органи ще бъдат сред най-високите в сравнение с другите страни и над средното за Европейския съюз и еврозоната. Проекто бюджет, който обхваща трите стълба на нашата економическа политика и разбира се, аз ще се спра на тези въпроси. На първо място ангажимент за спазване на фискалната дисциплина. Нашата цел за публичен дефицит е 1,3% за 2019 година от БВП при 2,7% при приключване на 2018 година. Нашата цел е 2019 година за пръв път да постигнем и първичен излишък – и освен това ще започнем да коригираме някои от неравновесията, които наследихме от кризата. Високият публичен дълг също и високото съотношение БВП публичен дълг. Освен това, специално внимание се обръща на социалната социалното сближаване с конкретни мерки, целта на които е да гарантират, че всички граждани ще могат да се възползват от растежа, като се намали неравенството и като се гарантира социалната устойчивост. Ние искаме да има економическа и финансова стабилност в средносрочна перспектива. На трето място ясно залагаме на структурните реформи, които водят до подобряване на производителността в страната ни и които ни дават възможност да се справим с предизвикателствата на 21 век. Ние ще представим дневния ред за промяната, където се опитваме да обединим приоритетите за справяне с предизвикателствата в бъдеще. Преди да продължа по-нататък по въпросите на економическата политика, позволете ми накратко да очертая економическият контекст, в който се намираме. Като започнем с глобалната економика, всички прогнози са, че економическият растеж ще продължи да бъде положителен по време на тази финансова година, но няма да бъде толкова силно и толкова синхронизирано между регионите и държавите в света. Има редица риски, рискове, несигурност, чието ефекти ще се проявят през годината. Едва ли трябва да ви обяснявам тук в тази комисия, тъй като ви обсъждате и познавате тези въпроси много добре. Това несъмнено ще определи и основните предизвикателства за еврозоната. Прогнозите за растеж в еврозоната бяха ревизирани надолу и аз читам, че това ще окаже по-силен натиск върху държавите, за да се задълбочи економическия парчен съюз, тема, която ще разисквам след малко. В този контекст испанската економика има значителен растеж. Надяваме се тези темпове да се запазят из 2019 година. Прогнозата ни е за около 2,7% през 2018 и 2,9 през 2019. Както казах, това са значителни проценти. И това е малко по-низко от максимума, който беше постигнат през 2015 година, но въпреки това остава на средното в Европейския съюз. Моделът на растеж в Испания е по-равновестен, отколкото в други финансови години на нашата история. Инфлацията е умерена, има значително създаване на работни места, около 3% през 2018 година, което доведе до значителен спад на безработицата. Намалението е около 6% миналата година. Економическия растеж е съчетан също и с излишък по текущата сметка. И това е също положително в сравнение с останалата част на света. Испанската економика продължава да се справи с неравновесията и ние считаме, че това създава подходяща економическа среда, за да може да се реализират промени и реформи по тези три стратегически линии, които споменаха. Фискалната дисциплина, вече споменах, е важна част от плана на нашето правителство и целта ни е да продължим да намаляваме дефицита, да ускорим намаляването на дълга и да продължим по този начин, като укрепваме доверието на финансовите пазари по отношение на пазара в Испания. През финансовата 2018 година можем да посочим, че имаше значителен напредък в публичния сектор и за 2019 година прогнозите са добри. Това, което сме реализирали до сега, и генералният секретар на хазната също посочва, че има. Търговите, които сме реализирани, са в рекордни нива и успяхме да намалим разходите за финансиране на публичния дълг на Испания. Това е много важно за правителството ни, тъй като всяка година трябва да харчим около 30 милиарда плащания по главницата и лихвите по дълга. И ако се намалят тези разходи, ще имаме повече средства за образование, за развитие и други. Разбира се, ние се изведохме полки от кризата за финансовите пазари и това обяснява и първия стъп за економическата и финансова стабилност в програмата на правителството. Освен това, искаме да се ползваме от доверието на гражданите. И това обяснява втория ни стълб, а именно ясен ангажимент за социално сближаване, тъй като фискалната дисциплина не трябва да е извинение за това да не се разглежда основният социален проблем на нашата страна – а именно нарастващото неравенство в резултат от економическата криза. Ние трябва да направим така, че възстановяването на економиката трябва да достигне до всички граждани, да имаме приобщаващ модел на растеж. Затова ние се, спазва, се съобразяваме с препоръките на международните организации, на европейските организации. И това сме го отразили и в проекто бюджета, който внесохме в нашия парламент. Ние имаме сериозна програма в социалната сфера за обучението на най-малките до 3 годишна възраст, подобряване също на пенсиите, социална политика за семействата, особено по отношение на най-уязвимите слоеве. Това е програма, която ни позволява да започнем да разрешаваме проблемите с неравновесието, което ни съпътства от началото на кризата и което не е преодоляно чрез економическото развитие. Освен това, ние искаме да се справим чрез економиката и с бъдещите предизвикателства. Ние искаме да има устойчив растеж от економическа, от социална гледна точка, от екологическа гледна точка. Правителството работи от първия ден за координиране на работата на различните министерства. Председателя Голтери спомена това, за да може да се реализира тази програма за структурни реформи, където се обхващат въпроси, свързани с образованието, обучението на човешкия капитал, капитал също подкрепа за екологическия преход. Испания искаме да бъде в челните редици в международен план. Економическият и социален преход също е на нашето внимание. Цифровата революция също подобряване на състоянието на пазара на труда, борба с неравенството и също повече услуги за гражданите. За да може да се консолидира тази ситуация е важно еврозоната, едината валута, да бъде източник на стабилност и на доверие. Затова ние считаме за важно да продължим да задълбочаваме програмата за създаване на истински економически и паричен съюз, за да бъдем по-силни заедно и по-подготвени за в бъдеще. Както всички знаете, Еврогрупата през месец декември чрез дълги преговори постигна споразумение по пакет мерки за фискална сигурност чрез системата за банково преструктуриране, механизма за стабилност. Също има предвидени мерки, за които да бъдат предприемани в случай, че има дестабилизиране на еврозоната. Всичко това са стъпки във вярната посока и се надяваме, че ще бъдат постигнати резултати още през това полугодие. Тази сутрин в Еврогрупата и в Екофин констатирахме, че имаме солидна основа, за да можем да вървим бързо по тези елементи. Но следващите месеци изискват да продължим да работим за завършването на Банковия съюз – и за постепенното създаване на Европейска схема за гарантиране на вложенията ЕДИС. Това предложение отдавна е на масата и Испания сред страните, които поддържаше този импулс за постигане на напредък в тази област и се надяваме, че през едните месеци ще имаме добра основа, а, за да обсъдим а, тези политики. Освен този елемент, още един важен елемент е този свързан с създаването на бюджет за еврозоната, включващ и стабилизираща функция на еврозоната, да има общен фискален капацитет при асиметрични шокове да се задействат и да позволява да се справим с бъдещи кризи и да допълва паричния съюз създаването на е, едина валута и загубата постепенно на някои фискални инструменти, които преди са имали а, е, такива възможности, преди да възприемат еврото. Ние считаме, че този инструмент а, е, за стабилизиране трябва да отчита гражданите, а, хората, за това ние настояваме да има механизъм, свързан а, с а, гарантиране а, на а, в случай на безработица, да има предпазен механизъм, така наречения бекстоп за хората, за да могат те да имат сигурни доходи, тъй като европейския проект не се отнася само до економически и финансови аспекти, но и до бъдещето на хората. За нас е особено важно да продължат реформите, да продължи интеграцията. Като председател Както каза министър-председателя Педро Сарчес преди няколко години, извинете, няколко а, дни в пленарна зала в Страсбурго, ние се намираме в а, сложен а, момент. А, има сили, които не вярват в този проект за интеграция и затова ние имаме отговорност да защитим Европа, тъй като тя ще продълж да може да продължи да прави това, което прави през последните десетилетия, а, а именно да защитава хората, да е по-социална, също да допринесе за задълбочаване на економическия паричен съюз, а, за да се минимизират а, а, вероятностите за евентуално предизвикване на нова економическа криза с последиците от нея. Тази картина, която очертах, показва, че имаме амбициозни цели, но Испания е силна страна, имаме едно устойчиво общество и ние сме показали в своята история, че можем да преодоляваме предизвикателства. Вече 5 години имаме силен растеж, създават се работни места, увеличава се доходите, също и се увеличава Излишъка по първичната сметка намалява се неравновесието. Затова ние искаме да се възмо... възползваме от това положително економическо положение, за да може да се ситуираме по-добре в бъдеще, да имаме едни устойчиви публични финанси, финанси и бюджет с а, пълен ангажимент към социалните аспекти, особено към гражданите, които са в най-уязвимо положение, да насърчаваме устойчив растеж с поглед към бъдещето, също да се увеличи потенциала за растеж на економиката на Испания през едните години. При този процес, уважаеми депутати, както винаги, ще работим като лоялен партньор, амбициозен, конструктивен партньор по изграждането на европейския проекта заедно с останалите държави членки и европейските институции, за да можем да постигнем заедно тези цели. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо министър, за изказването, за ясното представяне не само на испански бюджет, испанските политики, но също така и на приноса на Испания за задълбочаване на економически паричен съюз. Много ми хареса израза, който използвахте бекстоп за хората. Габриел Мато има думата. Благодаря. Ако малко просроча времето си, бих искал да се възползвам от слота, който е предвиден за НП. Благодаря, госпожо министър, че сте тук. Добре дошла. При предходната ви функция имахте друга гледна точка, много по-различна, отколкото имате сега като част от правителство на Испания. Искам да споделя много от нещата, които казахте, както и целите за економически растеж, за намаляване на дефицита или на публичния дълг. Но едно е теорията и друго е практиката. От моя гледна точка, економическата политика на държавата не отговаря съвсем на целите. Много от действията вървят в обратна посока и се разминават с реалностите. Да, действително имаме пет години на растеж. Това е благодарение на предходното правителство, оглавявано от НП. Но сега ще видим в бъдеще какво ще направи това правителство. Вие споменахте за намаляване на дълга. А Европейската комисия има по-различна прогноза от това, което вие казвате. Вие също говорихте за някои данни, които са под въпрос. 1,3 и не го казвам аз, а Ел Паис, който не може да се подозира в безпрест... безпристрастност. Счита се, че вместо 1,3 дефицитът ще бъде по-скоро 2%. Освен това, другите прогнози на правителството се разминават с тези от Европейската комисия и Централната банка на Испания. Да, това е реалната ситуация, не идеалната. Но вие споменахте и за заедността. Да, бяха създадени много работни места, но виждаме, че се забавя растежа и това го каза и министър-председателят. По-малко работни места са създадени през 2018 и още по-малко през 2019 се очаква да се създадат. Така че това е едно правителство, кое има малка парламентарна подкрепа и аз искам да разбера относно реформата на пазара на труда и как това ще се отрази на една система, която функционира толкова добре вече години наред. Да, мога ли а, и за двата кръга да говоря сега наведнъж? А, да, добре, може да го направите. Това е новост. Що се отнася до износа? Това е също важен въпрос. Има спад. Те са в негативния негативни стойности четири пъти по-низки са, отколкото преди една година. Какво мислите за всичко това, за бюджета? Вие говорите за социално сближаване, това е добре. Фискалната дисциплина не трябва да е извинение да не се предприемат социални мерки но приходите и разходите а, трябва да отчитат а, какво е възможно, дали разходите могат да бъдат покрити от приходите. Има дефицит от 2,32% от БВП. Така че тези прогнози за Google и други няма да бъдат изпълнени, вероятно. Дали правителството отчита това? Председателят се опитва да прекъсне ораторът. Благодаря ви за въпросите. Те бяха толкова много. Не зная дали ще мога да отговоря. Аз също ще се нуждая от два пъти повече време, отколкото е предвидено. Искам да ви благодаря най-напред, че казахте, че сте съгласни с основните цели, които сме се поставили за фискална дисциплина и това не ме изненадва, тъй като, както знаете, общия бюджет на държавата беше предложена от предложение за дефицит в рамките на 1,3%. Това е нашата цел и за това сме поели ангажимент. Очаквам, че Народната партия ще подкрепи този общ проект бюджет и тъй като там имаме цели, които вашето правителство е поставило на масата. Освен това има проекти за налагане на цифров данък. Следваме общностния модел. Испания е сред държавите, които настояват най-скоро време да се наложи такъв цифров данък на европейско ниво. Освен това, говорим за фискален проект в това отношение и очакваме подкрепата на НП в Испанския парламент по този въпрос. Позволете ми да кажа три общи неща. Първо, как изглежда динамиката, развитието на фискалната дисциплина в Испания. Различните правителства са поемали ангажимента и напредъкът е, беше доста бавен през последните години. Имаше години на по-висок економически растеж, но не се възползвахме от тях, за да реализираме структурни промени в, фискалните, в публичните финанси. Много малко е намалял публичния дълг до сега, така че имаме амбициозна цел да намалим на два пъти съотношението дълг БВП, за да постигнем, постигнем процент от 96,5% следващата година. Финансовите пазари също подкрепят и дават доверието си на тази стратегия. Ние сме на власт едва от 6 месеца, но предизвикваме огромен интерес за пътя, който сме поели за намаляване на публичния дълг. Различните национални и международни органи имат различни прогнози за растеж. Това едва ли изненадва парламента. Знаете, че ако има трима економисти в е, една стая, може би ще имат пет различни мнения. Испания обаче възприе един курс на предпазливи мерки, що се отнася до економическия растеж, що се отнася до международната търговия, до увеличаването на цените на енергоисточниците, както и приходите от данъци. Мисля, че този разумен подход трябва да е в основата на всичко. И в заключение това, което искам да кажа е за перспективите за 2019 година. Предизвикателствата и рисковете за нашата страна идват отвън най-вече. Има споразумение, съгласие от страна на економическите национални и международни специалисти, че се предвижда забавене на растежа на световната търговия, на европейската, е, извинете, на световната економика, на европейската е, економика. Ние очакваме, че ще има увеличаване на вътрешното търсене но ние внимателно следим и развитието в международен план, защото Испания е все по-отворена. Затова не можем да се изолираме от евентуални рискове и предизвикателства, които съществуват в глобален план. Благодаря ви много. Испания а една от е, малкото държави, е, при които е, положението не се влушава това и това за щастие е така. Госпожа Берес. Благодаря, госпожо министър, господин председател. Госпожо министър, за нас е удоволствие да ви видим тук за економическия диалог – няма да ви изненадам, ако ви задам въпрос за бюджета на Еврогрупата. Преди това обаче искам да ви напомня нещо, а именно успеха на 27-те държави членки по Брексит. В този процес те говориха с един глас по общностния метод, който доказва себе си. И това показва, че когато има опасност от разногласия между държавите членки, общностния метод си остава най-добрия не само за вътрешния пазар. Затова съжалявам, че среща на върха в еврозоната се отдалечи от предложението на комисията. Скромно предложение, но основните му качества бяха, че е внесено предложението и да се засегна основният стълб на еврозоната. Три теми са включени в дебатът. конкурентоспособността. Според мен това не е, е специфично за еврозоната. Сближаването, конвергенцията, ние говорим непрекъснато за структурни реформи, говори много повече за този въпрос, както и за е, дисбаланса. Също така необходимостта от бюджет за еврозоната като е, фактор за стабилност. Както знаете, в е, парламента, заедно с Раймер Бъге, направихме предложение, което възоснова на предложението на комисията предвиждаме друга функция за стабилност, а именно а, и помощи при безработица чрез а, метода за презастраховане. Има ли възможност тази дискусия да се възобновим? Резултатите усеща на върха не са много положителни. Може би трябва да се върнем към предложението на комисията и да го обогатим с предложението на парламент. Благодаря, госпожо Берес. Не мога да не се съглася с вас по е, необходимостта да се говори с един глас, както и да имаме е, е, ясна представа за това, което искаме да постигнем следващите 50, 10, 20 години. Що се отнася до разговорите за еврозоната, е, вчера по време на срещата на еврогрупата обсъдихме надълго и на широко как да тълкуваме решенията от среща на върха в, през декември и какви насоки за работа за новата година да начертаем. Нашето тълкуване е, че лидерите приеха всички елементи от заключенията на Екофин от декември. Това очертава техническата дейност по функцията стабилизация. В заключенията на съвета се казва, че трябва да се работи по инструмента за координация и конкурентно спокойност въз основа на предложението на съответната комисия. Някои смятат, че трябва да се работи по механизма за подкрепа на реформите. Има и други, като Испания, смятат, че механизма за стабилност трябва да бъде основата. Вчера комисията каза, че на, са представени различни предложения в контекста на преговорите за МФР и следователно вчера постигнахме споразумение да работим на две основи. Ще видим как можем да постигнем напредък и ще продължим техническата работа по функцията стабилност и инструмента за подпомагане при безработица се запазва. Е, приключвам с тази идея, господин Глаутиери. Знаем, че европейския проект не може да се доизгради в рамките на един ден. Необходими са до целта се стига с малки стъпки и ние трябва да постигаме на постоянен напредък и в областта на економически и водния съюз – аз се надявам и за това и работя. Да не постигаме напредък, когато сме изправени пред криза, да използваме настоящия момент. Имаме положителен процент растеж, за да направим реформи да не страдаме по време на следващата криза, така както стана при последната. Действително, казва председателят. Споделяме тази надежда и споделяме този, тази е, е, ангажимент. Стабилизиращата функция е задължителна за по-доброто функциониране на е, економически вътния свет. Рамон и Трамозе. Благодаря, господин председател. Имам въпроса за необслужените кредити. Марио Драги през ноември в тази зала, в тази комисия, обсъдихме с него причините за необслужените кредити и това, което каза като източник на тези дългове е, че не се изпълняват европейските стандарти. Знаете, че това засяга доста страни от Южна Европа. Там има, срещу тях има заведени доста дела за неизпълнение. Председателят Драги обвинява не само многонационалните компании, но и правителствата, че не са платили на време сметките към малките и средни предприятия, то в продължение на години, което е довело до закриването на доста платежоспособни дружества, което увеличава и процента на дълга. Това беше казано от Марио Драги. В случая с Испания, мисля, че Конгреса все още не е одобрил санкциите за забавени плащания. Кога предвижда Испания да приеме този регламент, тъй като ако не се реши сега този въпрос, има риск при бъдеща криза, ако е много силна, като тази през която преживяхме, това ще създаде проблеми за Европа, дължащо се на тези необслужвани кредити. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Тремоза. Три неща искам да кажа по този въпрос. Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. Първо, относно откъде идват а, необслужваните кредити. Действително, а, неплащането, забавените плащания може да бъде един от, една от причините, но друга причина по-скоро се отнася до балона с недвижимите имоти. В Испания има по-различна специфика, за това се предвиждат и други мерки, свързани с обслужването на и кредити, които са отпуснати в добрите години преди кризата. Мисля, че имаме положителни новини, в смисъл, че испанските банки, след като преминаха процес на оздравяване, са намалили сега деобслужваните дългове. Те са под праговете, които са определени в документите на Европейския съюз и в рамките на ЕКОФИН. Така че доста са се подобрили балансите на банките и това е много важно. Друг важен елемент е, че сега при растежа, който има Испания, се ограничава тежестта на сектора на строителството. Що се отнася до процента на работните места, които има в този сектор сега, те не могат да се сравняват с тези, които имаше преди кризата. Публичните администрации трябва да плащат сметките си своевременно. За това има различни механизми за гарантиране на ликвидността на местните власти. Вие сте запознати с това. Автономните области трябва да могат да се плащат сметките своевременно. И това е един от критериите, за да няма забавяне на плащанията. Това е важен инструмент и забавените плащания са един от критериите, когато се обсъждат схеми за финансиране на автономните области. И на трето място, как може да се намалят тези забавени плащания? Един от подходите е да се налагат санкции или пък да се предлага нещо по-положително, стимули, за да се продължи намаляването на забавенето в частния сектор, сектор особено при по-нисък растеж в економиката, което обославя и възможността предприятията да плащат сметките си по-бързо. Ернес Уртасон от името на Зелените. Благодаря, госпожа министър. Добре дошла в економическата комисия на Европейския парламент. Вие говорихте за хората. Основната тема, на която искам да се спра тук, е свързана с жилищата. Въпросът беше обсъден в Конгреса. Това е въпрос, който се обсъжда в Европейския парламент, защото засяга много градове в цяла Европа. има възможност да се регулират, например, найемите, както по модела, например, на Германия. Да има определен прак, над който да се налагат санкции да се определят също и горни граници на найемите за съответни зони. В Испания нещата се развиват добре в това отношение. Не беше допусна черен пазар. Сега в Франция също се прилагат мерки. Защо обаче тези мерки не бяха въведени на практика. Това са все пак успешни модели в Германия, в Франция. Защо те не бяха възприяти от Конгреса на Испания? Дали ще се предложи нов декрет, за да може тези схеми да се приложат на практика в Испания? Благодаря ви за въпроса. Няма да водя тази дискусия, която би трябвало да се води по-скоро в Испанския парламент. Но що се отнася до достъпа на гражданите до достойно жилищно настаняване при добри условия е в центъра на вниманието на нашето правителство от първия ден на предприяти съдействие в различни области. Аз съм имала възможност да говоря по тези въпроси пред Испанския парламент. Първо, относно достъпа до собственост на жилища. Имаше сериозно забавене на транспонирането на европейските директиви. Директивата за ипотечните кредити през месеците, от които сме на власт, ние настояваме да се постигне споразумение с парламента, за да може да се приеме закон за ипотечните кредити в съответствие с законодателството на Съюза. И мисля, че това ще подобри съществено ситуацията на гражданите, особено най-уязвимите от тях, да се предложат различни гаранции, за да не се стига до е, изхвърляне от жилищата това е много важна сфера на работата ни за една страна, където а, повечето хора предпочитат да имат а, собствени жилища, но също не може да се намери едно универсално решение за найемите. Това, което наблюдаваме в нашата страна, че има прогресивно намаляване на това, което се предлага а, като социални жилища за на, под найем това изисква действия и Министерството на регионалното развитие работи по тези въпроси от самото начало. Трябва да има също и регулаторна рамка, която да е адекватна с кралския декрет, на който се спрах. Освен това, трябва да се предложат по-социални мерки, за да не се допусне изхвърлянето от жилищата на лица, които поради социални проблеми не могат да се плащат найемите. Предвиждат се мерки да могат да се налагат също от съседите на ограничения на броя на жилищата, които могат да се дават под найем за туристи също се предприемането на мерки за удължаване на срока на действие на договорите за найем. Също и да се обърне внимание на лицата, които са в най-уязвимо положение, които имат нужда от жилища с ниски найеми под 600 евро на месец. Обществото иска от нас спешни действия, но не беше постигнат мнозинство в парламента, за да се предприемат тези спешни действия. Това е пречка да се приемат и други мерки, които изискват по-различно правно основание от кралския декрет. Вие споменахте примерите, но това, което аз чета, не ми дава основание да смятам, че нещата са толкова розови. И освен това, има разлики между нашата страна и другите. Урбан Креспо от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Ще продължа по темата, която беше повдигната от Остасун. Е, Десет години след началото на кризата можем да се окажем е, пред е, нова, нов балон на недвижимите имоти. Знаете, че а, има такива фондове в този сектор, които действат като хищници. Има най-различни злоупотреби, свързани с увеличаването на найемите, което кара цели семейства да напускат тези жилища. И многократно е заклемявана тази практика особено в случаите, когато се изисква напускане на жилището след просрочено едно плащане на найем. Освен това, какви са мерките, които предвижда правителството по отношение на намаляването на найема? Има неравенство на пазара на жилищата под наем. Това не води ли до неравенство? Освен това, не трябва ли да се ограничи достъпа до средства на тези е, хищнически фондове? Освен това, онези, които искат да насърчат тези фондове да навлязат по-широко на пазара на недвижимите имоти. Какво ще се направи? Не е ли логично да има един публичен резерв от жилища, социални жилища за поднаем? Благодаря, господин Урбан. Пет неща бих искала да кажа. Може много да говорим по тази тема, но аз ще бъда кратка. Аз поисках от колегите данни, за да не се направи грешка, но не мисля, че сме пред нов балон, свързан с недвижите имоти. Така че не сме достигнали до такива нива, каквито познаваме от преди Като министър на економиката, да си давам сметка, че не мога да а, изляза с подобно послание, тъй като не отговаря а, на реалностите. Също споделям вашето безпокойство за това, че нашата нормативна база не е, може би, адекватна за справяне с някои ситуации. Затова се радвам, че новият закон за ипотечните кредити позволява да се увеличи броят на неплатените вноски преди да се изисква напускане на жилището. Също да се въведат добри банкови практики в кодекса на поведението, преди да се стигне до освобождаване на жилището, да се дадат различни възможности на хората да се преразгледа договора за заема и прочие. На трето място също а, извеждането от жилищата на уязвими лица, а, които не могат да се плащат найемите известно време, истинска драма. Ние се опитваме а, чрез а, кралския а, декрет, заедно с а, социалните служби да се опитаме да определим как може да бъдат защитени чрез различни мерки най озвимите граждани. На четвърто място, испанското правителство никого не шантажира. Правят се публични декларации от различни фондове, всички са чули това – и аз няма какво да допълня към това, защото испанското правителство не шантажира никого. Напълно съм съгласен с вас, както и с... Това е отговори на казаното на вашият колега от Европейския парламент Остасо, че трябва да се действа на различни фронтове. На първо място предлагането на социални жилища под найем – да се възстанови тази практика, която беше изоставена. Генералният секретар на хазната е лицето, което се занимава пряко с тези въпроси. Ние имаме план за социални жилища, искаме да се активира той заедно с автономните области, за да се предлагат на пазара тези жилища. Освен това, продължаваме пакта за социални жилища с всички финансови органи. За сега има 10 400 жилища, които са на разположение на уязвими лица. Ние продължаваме този социален план. Освен това, искаме план за жилища, за да предлагаме социални жилища при финансово допустими условия. Така че от първия ден правителството работи на различни фронтове, които влияят върху пазара на жилищата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Вие разгледахте за Направихте анализ на испанската економика, представихте какво прави правителството и какво възнамерява да предприемат през следващите месеци. И имам два по-общи въпроса за състоянието на европейската економика. От известно време има ясни сигнали за забавяне на глобалната економика и преди особено европейската економика. Заедно с това обаче грешките допуснати по време на годините от кризата са били осъзнати от тези, които ръководят европейските правителства и Европа, както призна и председателя Юнкер миналата седмица. Да, вървим към цикъл на забавяне, но продължава да се настоява за намаляване на обществения дълг, за политиката на пруденциалност. Те има, които има опасност да забавят допълнително економиката. Какво мислите? за една радикална промяна с оглед на забавянето на економиката. И също така води, започна да се води е, дебат за връзката между дълг ЕНП 60%, 60%, което е анахронизъм. И накрая модела на економическо развитие на еврозоната модел, който спъва износа. Не е ли време да преразгледаме модела, който прави економиката на еврозоната твърде зависима от решения, които не са предмет на контрол? Американците промениха своето поведение по отношение на митата Китай забавя своето развитие, не знаем къде ще стигнем с Брексит. Да се постави акцент върху износа вместо вътрешното потребление не е ли слабо според вас? Благодаря. Да, това беше интересно изказване да извлечем полки от кризата. В е, Испания ние сме си извлекли такива полуки. Виждаме, че не е разумно да считаме, че при финансова нестабилност публичният сектор ще може да продължи да следва стратегия на натрупване на дълг, без да бъде наказано от тези финансови пазари. Както вече казах, нашата цел е да се намали е, парите на дънокоплаците, които да отиват за плащане на лихви по дълга. Затова за нас е важно да намалим а, е, премията за риск, а, е, да намалим лихвените проценти и да можем да насочим а, средствата за образование, здравеопазване, социална политика. Така че испанското общество разбра, че економическата стабилност е важна освен това, публичният дълг не е проблем, който е статичен, а той е свързан също и с справедливостта между поколенията. Не можем да допуснем да се развиваме сега за сметка на бъдещето на нашите деца и внуци. Така че ние трябва да имаме политика, която да гарантира стабилност в средносрочна перспектива. Това обаче не означава, че ще имаме прекалено амбициозни цели, защото това може да постави под въпрос растежа. Затова ние искаме да се намали дълга на 1,8% през 2019 година, но има ще искане от Конгреса, така че ние намалихме тази прогноза на 1,3% защото ние искаме да има отрицателен ефект на тази пограничителна политика. Затова ние трябва да сме разумни, що се отнася до намаляването на дълга и на дефицита. Ние го правим за самите нас, а не защото ни задължават от Европейския съюз. Има действително забавене на растежа в световен план, затова вътрешното търсене е толкова важно. Мерките прияти в Испания през декември за увеличаване на разполагаване от око на семействата, увеличаване на минималните заплати, заплатите на държавните служители и прочие, целият да се запази динамиката, да се запази също и динамиката на инвестициите през 2018 година, за да може вътрешното търсене да се увеличи. И това въжи и за цялата еврозона. Господин Мурашан за НП. Благодаря. Добре дошли отново в Европейския парламент. Много се радвам да ви видя тук в новата ви роля. Надявам се да ви виждам и за в бъдеще. Три въпроса имам. Първият ми въпрос е свързан с економическото развитие в Испания. Вие говорихте за последните макроекономически тенденции. Вие решихте да увеличите минималната работна заплата с 22% от началото на тази година. Ако ако правилно се спомня. Първо, какво означава това за конкурентоспособността на испанската економика? Какво означава това за испанския дълг и за заетостта? Питам, а, защото подобрането на конкурентоспособността на Испания и фискалната консолидация са важни неща, но към тях трябва да се отнасяме внимателно. Втори въпрос свързан с, с специфичните за всяка държава препоръки препоръки. Препоръките за 2017 година се а, говори за слабата иновативност на испанската економика и моят, а, заради несъответствие с образованието. Моят въпрос е какво правите за подобряване на това а, положение. И трето, какъв а, обем а, предвиждате а, за капацитета на е, економика, имайки предвид опита си от предишната ви функция. Това ще бъде един капацитет, един инструмент предимно за държавите от еврозоната, но всички държави членки плащат този инструмент. Какво мислите по този въпрос? Благодаря ви, господин Мореша. Наистина много е приятно отново да бъда тук Три неща искам да кажа в отговор на вашите три въпроса. По въпроса за минималната работна заплата. Ние в Испания се опитваме да догоним приблизителната миним... средна минимална работна заплата е под средната работна заплата за страните от ОИСР. В миналото, след началото на кризата, минималната работна заплата значително намаля и следователно беше необходимо да се направи една ясна стъпка в посока към правилната минимална работна заплата, особено в една държава, в която от няколко години наблюдаваме явлението работещи бедни хора, които работят, но не могат да си плащат разходите. Също така, това е много важна мерка от гледна точка на равенството между половете. 70% от получаващите минимална работна заплата в Испания са жени. Така че мерката беше много е, важна. Е, и е, трето, фактите сочат, че тази минимална работна заплата не се отрази негативно върху економиката, точ, а тако му обратното, заедостта нарасна и така натък. И, и а, последното доказателство ни е от а, декември. А, резултатите, които наблюдаваме на пазара на труда, са изцяло положителни. Така че с оглед на всичко това, смятам, че мерките бяха положителни, така както наблюдавате и вие. Второ, за несъответствието, което засегнахте, това е важен въпрос, както в Испания, така и в други държави в Европейския съюз. Аз наистина искам да инвестираме в образование, в човешки капитал и вече в рамките на социалния диалог има специална група, която се занимава с преразглеждане на профилите за професионалното образование, за да може да адаптираме обучението, и изграждането на умения към а, а, реалните нужди и към цифровата резу... революция. А, и накрая няма да ви отговоря само на третия въпрос, защото когато работих в комисията, знаете какво беше нашето предложение. Сега като представител на Испания, може би имам по-различно мнение, но ще си го запанся за един по-късен момент, когато започнем преговорите. Благодаря. Благодаря. Да, аз мисля, че докладчиците от парламент са доста амбициозни, но все пак реалисти господин Фернандес. Си, Благодаря. Добре дошла, госпожо министър. Удоволствие, че сте, за нас е, че сте тук, за да чуем от първа ръка каква е програмата на правителството на нашата страна, какви са перспективите и какво е виждането за бъдещето на Европа. Искам да задам два въпроса и да направя три коментара. Първо, относно забавенето в транспонирането на директиви. Вие споменахте, например, за тази свързана с ипотечните кредити. Сегашният дебат за създаването на макропруденциален механизъм, както и за механизми в тази област, за да може Испанската банка и други е, институции в Испания да имат е, нужните инструменти на разположение. Народната партия е отговорна за забавянето на транспонитно директивите. Искам да разбера какво е вашето виждане по въпроса. Втория ми въпрос е, се отнася до непрекъснатите дебати, които се водят за между правителствения подход и общностния подход в Европейския съюз. Има договор за има фискален пакт, има други инструменти. Не считате ли, че трябва да се прилага повече общностния подход, е, за да може Европейския парламент да има повече контролни функции по отношение на фискалния пакт и други? На следващо място с ЕДИС и бюджета. Необходимо е да има стабилизатори, вие го споменахте. Как виждате процеса на преговори по ЕДИС? Как според вас може да се развие този дебат през следващите месеци. Благодаря, господин Фернандес. Това са три много важни теми, които повдигнахте. Относно забавянето на транспонирането на директивите, когато поех поста министър на економиката, се сблъскаха с две от директивите, които трябваше да се транспонират още преди години, но не бяха. Именно за това предходното правителство не искаше да се постигне напреда по тях в Конгреса, но е необходимо да се актуализира тази ситуация с транспонирането. В страната ни сега успяхме да постигнем известен напредък, но това е един безкрайен процес. Имаше и други директиви, които междувременно трябваше да бъдат транспонирани но мисля, че постигнахме значителен напредък през последните 6 месеца и се надявам, че така се отдалечаваме до ситуация, при която имаше заплахи срещу страната ни. В Испанския парламент днес се обсъди предоставянето на Централната банка и надзорния орган и на другите надзорни органи нови инструменти за макропруденциален надзор. Някои са от Европейския съюз, други се въвеждат в Испания от, за пръв път. Това създава възможност за справяне с бъдещи балони не само в областта на недвижимите имоти, но и в областта на финансовите активи. Има политически партии, които обаче считаха, че не е спешен този въпрос но най-добре е да се правят реформи, когато грее слънцето. Тези реформи трябва да се приемат тогава, да се засилят е, възможностите на надзорните органи преди да възникне проблема, а не да се бърза в последствие, когато проблемът вече е на лице. Мисля, че а, е, беше добре, че беше утвърден този кралски декрет. Това е информацията, която имам. А, не, сега се гласува, ми казват, е, но се надяваме, че ще я получи нужната подкрепа. Е, Испания, както и Италия, сме последните страни, които е, създадохме макропруденциални надзорни органи. И една от причините е, че липсва обща визия. И това ни доведе до кризата от преди 10 години. Що се отнася до модела за интеграция? Испания сред държавите, която е за общностния метод. Мисля, е, че Европейският механизъм за стабилност е, трябва да се базира на общностите, институции и договори. Е, нашето правителство е в подкрепа да се премине също при гласуването от гласуване с единодушие към квалифицирано мнозинство. Така че ние имаме амбициозна визия за европейския проект. Що се отнася до схемата за гарантиране на депозити, различните държави имат различни модели, различна чувствителност по тази тема, но всички са силно заинтригувани от идеята за гарантиране на депозитите. През юни се предвижда да бъде публикуван доклад. Мисля, че това е добре. Трябва да се опитаме да деблокираме това, което е блокирано отдавна в съвета, да се промени играта, да се създаде група от независими експерти, която да предложи нови опции, да направи анализ и да види какво ни спъва до сега за сега не е постигнато такова съгласие, но се надяваме да постигнем напредък, поне да имаме ясен дневен ред за разговорите на лидерите през юни. Испания, заедно с други държави членки, ще даде своя активен принос в това отношение, така както сме го правили през последните 10 години на базата на този опит. Стефан Геров. Благодаря, господин председател. Благодаря за присъствието ви, госпожо министър. Ще повдигна въпрос, който беше поднят от господин Мато. Спазването на бюджетните правила по пакта стабилност и растеж е много важен аспект за стабилността на економиката на еврозоната. Много е важно е да се водят политически политики, които е, позволяват е, да се премахнат структурните проблеми. Заедно с това ми се струва, че бюджета на вашето правителство е, поставя под съмнение някои аспекти. По-конкретно, обществените разходи, поведение, състоянието на растежа и обществения дълг според последните анализи противоречат на основните принципи. И така, госпожо министър, каква е вашата цел по отношение на бюджетния дефицит за следващите години? Благодаря, господин Гер. Откакто се опитах да обясня ангажимента на испанското правителство по отношение на бюджетната политика е много ясен. Той беше представен от председателя в самото. От първия ден, от мен и останалите компетентни министри, Испания трябва да върви в тази посока за да намалим тежеста на обществения дълг. Всъщност това обяснява защо предложихме проект за бюджет, чиято цел е много амбициозна за намаляване с, две, с намаляване на а, дълга от 2,8 е, на 1,8% е БВП. Най-амбициозната цел е Испания и ще има най-амбициозната цел за намаляване на бюджета и ако говорите за повече амбиции, бих се запитала докъде още колко. А, ние се стремим да увеличим приходите, защото средно, средните разходи спрямо БВП е много под средното за еврозоната. Нямаме много възможности за намаляване на разходите. 70% са социални разходи, образование, здравеопазване. Според МВФ, възможността за намаляване на обществените разходи в Испания не е много висока. Ето защо целта е да се увеличат приходите и доходите, защото процента за доходите спрямо БВП са най- сред най-низките. При... Те са 38%, средното в Европа 45%, е да не говорим за скандинавските страни. Тоест, ние имаме възможност за маневриране по отношение на доходите. Искаме да създадем една по-солидна база за доходите, за да не се натъкна на трудности, когато се забави растежа. Надявам се този процес да се забави. Ние искаме структурни корекции по здрава основа за обществения сектор и да се опитаме Испания да се, да се доближи към средното. Е също така да се, ще се въведат цифрови данъци и те ще бъдат е, наложени, за да се намали конкурентното предимство на някои оператори. Надявам се, че бях достатъчно ясна по отношение на нашите цели. Благодаря, Алфред Сант. Благодаря, госпожо министър. Перспективите за растеж за еврозоната като цяло е, са несигурни. Несигурността се допълва от Брексит – е, има изоставане по отношение на обществените, на публичните инвестиции. Създават се работни места, но условията е, не са достатъчни. Е, има общо чувство, че стандарта, жизненият стандарт не се е повишил. Не смятате ли, че трябва да мислим по по-нестандартен начин? имаме економическа и финансова стабилност, но това води до политическа нестабилност. Поред някои идеята за социална Европа се е загубила в превода. Трябва ли еврозоната да спре публичните инвестиции? Правителствата се опитват да дадат отговор на очакванията на хората. Без хората се бунтуват, предстоят избори. Не може ли еврозоната да приеме социален отговор, като например да координира, както в Испания, общо увеличение с 5% на, и да има минимална заплата в цяла Европа. Можем ли да мислим в тази посока, според вас? Благодаря. Благодаря господин Сан, за идеите и за това, че помолихте да мислим нестандартно. Това се опитваме да правим в новото правителство. Още от първия ден опитваме се да намерим баланс между фискалната дисциплина и социалната политика. Европейските граждани, да, трябва да видят, че националните институции и Европа се интересуват от тях. Това не е проект за технократите и с гаранции за банките. Това трябва да бъде проект за всички граждани. Така че е необходимо да се постигне правилен баланс. Мисля също така, че този баланс – трябва, предполага и добро управление на обществения сектор и фискалната политика. Тя трябва да бъде активна, отговорна, да бъде убедителна и по възможност координирана, особено в еврозоната, защото това, което се случва в една страна, влияе върху останалите. И затова всички ние трябва да имаме една рамка, така че да координираме своите действия и да гарантираме отговорност и доверие между различните институции, за да изградим по-стабилен и задълбочен економически и валутен съюз. Благодаря. Имаме едно искане за спонтанни изказвания. Минута за въпрос в минута за отговор. Господин Уилям Дартман. Благодаря, господин председател, че ми дадахте думата. Два а, лесни въпроса. Първият. Много е висока младежката безработица в Испания. Имайки и във връзка с въпроса на предишния оратор – Смятате ли, че намаляването на бюджетния дефицит, за което говорите доста пространно, е в интерес на милионите безработни, особено младите безработни в Испания? И ако да, защо мислите така? Вторият ми въпрос е следния. Испанското правителство в Каталуния има политически затворници, е, бивши членове на демократично избраното правителство. Демо... Испанското правителство иска да ги е, осъди на затвор до 25 години. Вашата репутация е за е, ентусиаст за европейски ценности. Как се чувствате? с, това, с това искане на присъди до 25 години, като голям почитател на европейските ценности. Благодаря, господин Дартмут. Най-напред за младежката безработица казвате, че това е един от основните приоритети и от основните дисбаланси, които трябва да преодолеем максимално бързо. Затова постигнахме съгласие за план за действие за младежката безработица. Там ще, той ще използва европейски национални средства, за да се осигури бъдеще за всички тези младежи. Процента на безработицата намалява. Обедена съм, че ще успеем допълнително да го сведем, но искаме да ускорим процеса. Това предполага промяна в умението, образованието и, и така нататък. И имаме нужда от краткосрочни и дългосрочни а, мерки, за да осигурим подходящо образование. Заетостта не е само в строителния сектор – по втория въпрос не съм съгласна. Няма политически затворници в моята страна. Има политици, които са в затвора, защото са нарушили приложимите правила и според мен това е най-ясният отговор на а, вашият разгорещен въпрос. Благодаря. Никой не може да успори факта, че в Испания се прилага върховенството на закона. Благодаря, госпожо министър Калвиньо. Много беше интересен и положителен този диалог и трябва да кажа, че вашият бюджет показва, че е възможно да се съчетае фискалната отговорност и е, растежа мисля, че много от нас можем да се получим от това, в това число и страната, която аз познавам най-добре. Обсъдихме въпроси, свързани с стабилизираща функция, общностия метод. Разчитаме да си сътрудничим с вас, съвета и се надяваме, че започнатия процес ще доведе до сезаеми и конкретни резултати не само за нашата валута, но и за гражданите. Благодаря ви много, госпожо министър.

Уважаеми колеги, преди да започнем да гласуваме, за съжаление имам да направя някои съобщения. Това е лошата новина. Добрата новина е, че те няма да отнемат е, много време. Ще бъдат кратки и а, ефективни. Не се изнервяйте Десетина минути някъде ще ни отнемат всичките. Първо, обичайните съобщения на председателя, подготвителна среща за следващия паричен диалог срок, следващия такъв ще се проведе на 28 януари 2019 с Марио Драги. Това ще бъде последният такъв диалог в рамките на този мандат. Ще бъде посветен диалога на 20 юбилей на еврото и темата ще бъде една, такава каквато се уточнихме с координаторите. Критична оценка на проекта за еврото по отношение на неговата стабилност, устойчивост и достоверност. Поканени сте да участвате в подготвителната среща с шестима експерти от University College Dublin, OFC, ЦЕПС, Института в Кил и така нататък. Сряда, 23 януари 2019 от 1 до 2.30 ще бъде тази среща и ще се предава по интернет. Номинации и от срещата на заседанията за Европейската инвестиционна банка няма да имаме становище. Съдебната палата решихме, че ще се срещнем с техни представители. няма да искам становище от Юри за досието за фискалния пакт преразглеждане на инвестиционните фирми, писмо на ЕСМА, ще бъде написано писмо за скандала Кумекс. Ние се споразумяхме Европейския банков орган да проведе разследване, проучване по този случай, економическото управление в Европейската парламентарна седмица, първа сесия по посветена на данъчното облагане. Не в цифровата економика, втора сесия, Банков е, съюз, пакет за европейския семестър. Споразумяхме се, че економически диалог. На 10 декември ще обхване ЕДБП. Също така се споразумяхме да включим един малък слот за разглеждане платежоспособност 2 през януари 2019. Координаторите решиха, че ще имам специални становища за платежоспособност 2, които ще изчета след малко. For that point three, reports on... Трета точка е – доклад за междуинституционалните преговори, тристранен диалог, е, отнасящ се до разкриване на информация за инвестицията на 14 януари е, в Страсбург. Обсъдихме разликите в позицията между парламента и съвета по отношение на приложното поле. В крайна сметка, сметка се споразумяхме да определим това приложение възможно поле заедно с дефинициите на някои важни понятия. Ще има също така дискусия по делегираните актове. Следващия трилог е предвиден за 28 януари. Първият трилог за покритите облигации се проведе на 15 януари. С законодателите обстойно обсъдиха техните позиции относно покритите активи и относно позициите и дериватите от пул. Обсъдиха се възможностите за компромисни текстове. Също така за включване на някои политически въпроси. Мандат Пакта за предварителна техническа работа беше също прията трилога относно показателите. Проведе се на 16 януари в Страсбург. Става дума за индикаторите, отнасящи се до изменението в климата по Парижкото споразумение. Преговарящите екипи размениха мнение относно задължителните индикатори. Следващия диалог ще бъде на 30 януари. Първият диалог по Емир 2.2 се проведе на 17 а, а, януари. Диалогът продължава интензивно през следващите дни. Колегите задълбочено обсъдих режима за надзор на централните контрагенти от трети държави, особено когато се отказва признаване ще бъде прият компромисен текст относно този регламент за трети държави. Регламента относно централните контрагенти от европейските държави не беше разгледан поради липса на време. Беше прият мандат за предварителна работа на техническо равнище. Сега, както казах, относно Координаторите решиха да представят становище на ЙОПА и на комисията на Натали Бърже. От името на комисията ЕКОН ще изчета текста, измененията по акта способност 2 са вързани с изискванията за капиталите, изискване за платежност когато акта беше прият през декември 2018 година, комисията постави срок, който е, който за нас означава, че комисията анализира нещата и взима предвид нашите опасения и се надяваме нашето мнение да бъде отразено в следващия делегиран акт. Е, първо искам да повторим, че подкрепяме намаляването сегашните маржове за покриване на рисковете, за да подкрепим инвестицията в дългосрочни проекти. Второ, някои от нашите предложения за дългосрочни инвестиции бяха включени в проекто текста. Някои критерии, като например 12 годишната продължителност и така нататък, биха могли да подобрят нещата на практика. Това ще отнася, че това, това ще означава, е, че ще имат и дълго, дълготрайно въздействие върху а, безработицата. Трето, повтаряме нашата позиция за това да се намери решение за коригиране на настоящата ситуация. Съгласно член 77 от регламента за платежоспособността, Не смятаме, че по този начин нашето предложение изцяло съответства на директивата и е споразумението на съзаконодателите на първо равнище. Поради закъснението за приемане на този текст, ние се опасяваме, че е, ще се създадат значителни трудности е, за докладването след влизане в сила на делегирания акт. Комисията трябва да минимизира е, въздействието върху фирмите, вземайки предвид, че рисковите бюджети и цели, които сме поставили за застрахователния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 Призоваваме комисията да внесе яснота за фирмите, опериращи на, с, на пазара, относно формулярите, които трябва да се използват. Ние смятаме, че не е подходящо да се изчаква и настоятелно а, предлагаме това да се включи в прегледа за 2018 година. Съжаляваме, че към днешно днешна дата комисията е счела повечето предложения на комисията на ЕКОН не са включени при подготовката на директивата за 2020 година. За да може да осигурим гладкото протичане на процеса, настоявам комисията да види как исканията на парламента най-добре да бъдат отразени в този делегиран акт. Е трябва, искаме да напомним на комисията, е, че е, парламента има правомощие за наблюдение на изпълнението. Настояваме всички наши опасения да бъдат взете предвид при изработването на този важен законодателен акт. Мисля, че беше важно да изчета това становище. И сега минаваме към гласуване. Да помоля за списъците. Първо, да проверим дали системата работи. Моля, гласувайте. not working. Работи ли а, е, вашето устройство? Работи. Добре. Uh, e, one EPP too many, sorry. Един от НП повече. Хайде да повторим теста, извинете ме. Трябва да повторим теста, защото един от НП е гласувал повече. Um, should EPP repeat the test? Sorry, just to double check. Трябва да повторим теста, за да се уверим, че всичко е наред. Не успях да се уверя. Добре. Край. Сега всичко е наред. Благодаря ви. Започваме с за гласуване с минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. И така, без устно изменение за, против. Същото мнозинство, но нека да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Проверка 47 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се.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 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 59 за, против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздърж... Проверка 62 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 70 за, против, Проверка 70-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 69 и 18 за против възражали се. Приема се 71 и 19 за против възражали се. Приема се 72 за против възражали се. Приема се 73 за против възражали се. Приема се 74 за против въздържали се. Приема се 75 за против възражали се. Проверка 75-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 с устно изменение от АОДЕ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. 23 падат. Номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Проверка 25-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 27 и 28 за, против, въздържали. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6 за, против възжали се приема се 7 за против възжали се приема се 29 за против възжали се приема се 30 за против възжали. проверка 30-то изменение моля гласувайте край на гласуването отхвърля се това беше 300 изменение 31 с устно изменение за против. Проверка 31 с устно изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 без устно изменение. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 34 за, против, възражали се, приема се 33 за, против, възражали се, приема се 34 за, против, възражали се, приема се 8 за, против, възражали се, приема се 9 за, против, възражали се, приема се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 за, 0 против, 10 въздържали се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към проекто становището на господин Фрунзулика, освобождаване от отговорност на Европейския банков орган Компромис А за против въздържали се приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Д за против въздържали се приема се. Изменение 11 за против въздържали се. Извинявайте. Приема се. Да проверим. Извинявайте. Край на гласуването. Приема се, да. 14 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. С малко. Хубаво, е, че проверихме. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 46 за, 2 против. Приема се поздравление за докладчика. Следващата точка, същия докладчик е ЙОПА компромиса за против възражали се. Приема се компромис Б за против възражали се. Приема се компромис С за против възражали се. Приема се компромис Д за против възражали се. Приема се компромис Е за против възражали се. Приема се Изменение 14 за, против, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 20 против. Приема се. Няма първоначален текст. 18 за, против, възражали се. Приема се. 19 за. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Проверка. 25-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Гласуваме текста с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. 44 in... Край на гласуването 44 ма за, 2 ма против. Преминаваме към ЕСМА. Компромис Б за против въздържали се. Приема се. Компромис С за против въздържали се. Приема се. Компромис Д за против въздържали се. Приема се. Изменение 9 за против въздържали се. Приема се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 за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 т.е. отхвърля се. Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 има за, 2 ма против, 4 ма въздържали са. Поздравления за докладчика. Следващото заседание понеделник 24 януари 3 часа след обяд и вторник сутринта 9 до 12.30. Благодаря ви. Заседанието приключи.